Планата следва по упростената процедура доклада за класифициране, опаковане и етикетиране на опасни материали. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравям докладчика Корхола. Госпожа Росбах по-нататък. Устойчива експлуатация на рибните ресурси в Средиземно море. По именно гласуване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчицата. Господин Груте, доклад, сключване на допълнителния протокол на Гоя Куала Лумпур. За, за. Против. Въздържали се, приема се. Поздравления на докладчика Груте. Господин Палоне, публичните финанси в Европейския съюз за, против, въздържали се, приема се. Поздравление за докладчик. Палоне. Доклад на господин Доменичи агенции за кредитен рейтинг. Първият вод е по първи блок изменени допълнения поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Остават още 9 изменения, които не са допустими или съвместими, но 14 изменения са допустими. Председателката на Комисията по економически въпроси, господин, госпожа Шаран Болс, би искала думата. Имате я. Да, така. Благодаря. Смятат се за допустими е, тези отделни изменения предвид е, тяхното съдържание, но те пък биха компрометирали съгласието на първо четене, което бе постигнато без особено мнение на 17 декември в комисията. Та независимо от достоинствата на тези изменения, според мен те трябвало да бъдат отхвърлени. Да, благодаря. Гласуваме. Иска се да ги гласуваме амблок. Има ли възражение срещу тази идея? Свода и демокрация съгласни ли с? А каква изненада? Е, добре, искахте си го. Много интересно ще бъде как гласуват хората по-отделно по много важни въпроси. По пети член специално. И дори тук малко прозрачност не би навредила. Ам, нека ви напомня, че председателството подкрепя правото ви да внесете изменението. Сега трябва да гласуваме поименно първото изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32 поименно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 33-то. Започнете гласуването поименно. Прекратете. Отхвърля се. Да продължаваме ли нататък? 42. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 48. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 49-то за. А, впрочем, е, поименно гласувайте. По 50-то изменение моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 55-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 92. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 99-то започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. 105. Отхвърля се. 109. Отхвърля се. 116. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега цялото предложение с изменени и допълнения, които са за, против, въздържали се, приема се. Проекто законодателната резолюция поставяме на гласуване по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Господин Доменичи, поздравления! Господин Свобода поиска думата. You, Благодаря, господин председател. Според мен тълкованието на службите е доста странно, защото то върви срещу смисъла. Има компромис, а след това изведнъж има някакви изменения по този компромис. То няма смисъл това. Безмислено е това тълкование, според мен. Съжалявам, че го казвам. Искам председателя да се обърне към комисията по конституционни въпроси, за да погледне, да погледне това тълкование и да даде ясно тълкование. Имаме компромис, след две минути гласуваме против него. Първо за, после против. Това не е разумна и смислена парламентарна процедура. We тази сутрин имаше заседание между мен и председателя със службите. Има хора, които разбират този хибриден подход. Аз не го разбирам, но съм съгласен с вашето предложение. Комисията по конституционни въпроси да се занимае с темата. Преминаваме към друг доклад на господин Доменичи, където няма проблеми а то е за колектив... предприятието за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Господин Доменич има думата. Благодаря, господин председателю. Всъщност се виждаме същата ситуация като с предходния вод. Аз съм съгласен с председателя Болс и сме изправени през същия тип процедура. Ако политическите позиции не са се променили, трябва да процедираме, както процедирахме с предходния доклад. Е, оставям, разбира се, на вас да решите. Uh, Ще трябва да гласуваме. Няма да отнеме много време, но първи блок, моля гласувайте поименно. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се голямо мнозинство. Отделните изменения, те са приемли, както казах. Четвърто изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Сигурни ли сте как гласувате? Както бе заявено, може би част от измененията наистина заслужават вашето внимание. Okay. I'm gonna close the vote now. Прекратявам гласуването. Всички ли са доволни? Right. I'm now closing the vote. И така, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Господин Зар, благодаря. Искам само да кажа на моята група, че гласуванията по измененията е, са записани погрешно на списъка пред тях. Там трябва да пише отрицателен вод. Bowles? Госпожо Боулс, е, подхода по този доклад е същия, както при предходния. Да, добре. Това не е част от пакета това гласуване. Добре, 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Седем. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега предложението на комисията като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема с голямо мнозинство. Господин Доменечи иска да каже нещо отново. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и на вас. Особено беше гласуването. Изправени бяхме пред доста деликатна ситуация. Искам да благодаря обаче на всички политически групи, които подкрепиха тези консенсусни решения, особено докладчиците в Сянка, защото получихме с тях такъв тип консенсус и след много усилия успяхме да одобрим този много важен текст. You и аз ви благодаря. Следващото гласуване доклада на господин Валеса за многогодишен план за запасите от е, треска в Балтийско море. Има две минути докладчика. panie przewodniczący! szanowni państwo! po tym głosowaniu po tym. Благодаря. Следващия етап преди влизането в сила на регламента и след нашето гласуване ще има триалог с Европейската комисия и съвета. За съжаление, поради конфликта на правомощия между съвета и парламента, ще има забавяне това блокиране на напредъка на по каналния ред на този документ е свързан с член 43 алинея 3 от договора за функционирането на Европейския съюз. И това е дефина... дефиницията или определението на горната граница на улова. Винаги регламентите са били тълкувани в собствена полза и е, всяка държава мисли, че може сама да си определи тавана или горната граница. Това има много лошо е, въздействие върху отношенията между институциите и трябва да бъде заклеймено. 15 изменения има от Комисията по риболов. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията с изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравяваме господин Велеса. Стигаме на, до доклада на господин Галахър за опазването на рибните ресурси. Uh, за защита на младите екземпляри морски организми. Иска ли господин Галахър да каже няколко думи? От името на Комисията по риболов искам да бъде отложен а, вода по моят духнически доклад. След а, дискусия на заседание вчера стигнахме до това решение. Защо искаме отлагане? защото Европейския парламент има проблеми с съвета по отношение на годишните планове за управление. Те са изключително важни за защита на рибните ресурси. Те гарантират поминъка на общности, които зависят от риболов. Никакъв напредък няма по тези планове след приемането на Лисабонския договор от 2009 и в резултата на липса на заинтересованост у различните председателства по тази тема няма никакъв напредък. Сега призоваваме Ирландското председателство да се занимае прагматично и реалистично с този въпрос. Координаторите очакват а, с нетърпение среща с ирландски министър утре сутрин и той ще говори и пред комисията по риболов едната седмица да представи а, своите приоритети. А, комисията положи много усилия да се постигне резултат и искаме това да стане факт. Съветът трябва да уважава Европейския парламент, а такова уважение последните години няма. Този доклад, докато не бъде прият, ще продължава да е в сила регламента от 1998 година. Ирландското председателство ако не успее да прокара път напред, альтернативата е парламента да блокира другите доклади, които текат по каналния ред. Това може да бъдат базовия регламент, както и регламента за фондовете. Освен това, през февруари, ако няма напредък, може би ще поискам същото, т.е. отлагане. Но, разбира се, дискусиите ще текат. Не искам а, да бъда лош пророк. Искам да бъде гласувано електронно а, искането ми за отлагане на гласуването по моя доклад. Добре, имаме нужда сега някой да подкрепи вашето а, изказване и предложение. Кой е за? Има ли някой, който ще се изкаже за? Да, господин Дейвис. Благодаря. Подкрепям казаното от докладчика. Ако искаме реформа на общата риболовна политика, ако искаме запасите да се възстановят и да имаме добро бъдеще за риболовците, е много важно дългогодишните, извинете, многогодишните планове за управление да станат ясни и да се разберем с съвета. Има ли някой, който е против? Виждам, че няма. За това гласуваме електронно. Моля, гласувайте предложение за отлагане на гласуването. And that the vote is closed. Край на гласуването. Приема се 670 на двама. Браво, господин Галахър, и желая ви успех в преговорите. Преминаваме нататък. Доклада на Карло Казини, изменение на правилника за дейността на Европейския парламент относно определенето поредността на старшинство на заместник-председател, избрани чрез а, ръкопляскане. Квалифицирано множество е необходимо. Второ изменение. Кой е за? Против. Проверка. Второ изменение. Моля, гласувайте електронно. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се 492 срещу 151. Господин Казини. Второ изменение се отхвърля, така че четвърто, пето и осмо падат. Искате ли да вземете думата, господин Казини? He's happy. Um, now put amendment three to the vote. Ah, Gregor. Трето изменение ще гласуваме. Вече казах, вече казах, че 2, 3, 4 и 5 падат сме против, а ние сме за оригиналния текст на Европейската комисия, т.е. гласуването по номер едно. Ние сме за. По всичко останали сме против. Съвсем простичко. Е, не е толкова простичко, но както и да е. е. Някой знае, че ще загуби явно гласуването. Трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 4 и 5 падат. 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 пада. Гласуваме по предложението за решение с обикновено мнозинство. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Благодаря. Следващата тема. Комисията по заедостта. Гаранция за младите хора. Четвърто изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори параграф, електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването, приема се. Шесто изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Седем, за,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 Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим. Моля, започнете по 8 по електронен път. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девето изменение за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Първо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извини, второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега цялата проекторезолюция поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Благодарим на Комисията по заедостта. Доклад на госпожа Коларска-Бобинска, роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика. Госпожа Коларска-Бобинска иска думата, моля. Аз бих искала след вота да се изкажа, ако е възможно. Да, възможно е. Да, да, благодаря ви. Пето изменение. Поименно започнете. Прекратете. Отхвърля се. Първо поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 Шеста точка за, против, въздържали се, отхвърля се. Тринайста за, против, въздържали се, приема се. Четиринайста точка на две части, първа за, против, упс. Да, поименно. Поименно по първата част. Прекратете гласуването. Приема се. И втората част също по именно. Започнете гласуването. Втора част по 14-та точка от доклада. Прекратете. Отхвърля се. 25-та точка на две части. По първата за против. Въздържали се. Приема се втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 26 точка. Против, въздържали се, приема се. 32 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 35-та точка за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно, нека да проверим по 35-та точка проверка. Прекратете. Приема се. 37 на две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 30, 42 за, о, поименно по 42. Прекратете. Отхвърля се. 43-та на две части. Първата част за против. Айде да започнем отново. 42 точка на две части по първа част, моля. Против. Въздържали се, приема се. По втора част за. Против. Въздържали се, приема се. 46-та поименно започнете гласуването. The vote is closed. Отхвърля се. 48 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, добре, проверка по второ изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трето изменение за против, въздържали се, отхвърля се. И сега първоначалният текст на буква Х от преамбюла на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Сега на резолюцията в целия си обем, поименно. Прекратете гласуването. И сега вече госпожа Холацка-Бобинска с определено мнозинство се приема резолюцията госпожа Бобинска. Уважаеми колеги, в понеделник Европейската сметна палата обяви резултатите от одита на изразходването на средства за постигане на енергийна ефективност в някои държави членки. Бих искала да подчертая, че комисията е, следва да отчете и доклада на Сметната палата и препоръките в моя доклад за целите на следващия програмен период. Не би следвало кохезионни средства в областта на енергетиката да се прехосват. Благодаря ви за оказаната подкрепа на моя доклад. Та, да, благодаря ви. Колегите чуха. Комисията май нещо във Фейсбук си гледа в момента. Да, да, те ще го прочитат доклада, като стигне до тях. item is the vote on the report by Mrs. Госпожа Голар, следващия доклад. Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации. Първо изменение по именно, моля да гласувате. Прекратете. Приема се. Всичко останало пада, следователно, внесените изменения. С това приключвахме, приключихме гласуването. Приятен обяд! И честита нова година на онези, които още не съм го пожелал. Right, let's crack on. Колеги, нека да започнем. Обяснение на вота. Първи. Първата тема е нашия график. Господин Сондергард е първи.